И така, уважаеми дами и господа, предлагам да започнем. Има няколко съобщения, които искам да направя във връзка с заседанието на координаторите. Надявам се, че ще се попълни залата. Вчера на заседанието на координаторите се определи госпожа Лихтенберг. Днес след обед в 3 часа ще имаме едно малко кратко заседание на координаторите. А, ще имаме едно кратко заседание на координаторите, след това борбата срещу отбягването на ам, данъци. Госпожа Кастек ще изготви това становище. Определ е, е, представител на АЛДЕ ще вземе следващата точка. Те ще ни кажат кой е прилагането на аудиовизуални а, правила, също така интелектуалните а, права. Отново ще бъде госпожа Кастекс. След това се съгласихме, че искаме да изготвим становище по доклада на ИМКО по собствена инициатива за управлението на единния пазар. И искахме да вземем да, да имаме доклад по собствена инициатива, който аз ще направя. Един представител на Европейската обсерватория ще бъде определен за да наблюдава нарушаване на права на интелектуалната собственост. Приехме и устен въпрос във връзка с, с Хакската конвенция за отвличане на деца. Тук имахме някои технически проблеми, тъй като не сме получили консултации от съвета все още. След това сравнителен анализ за достъп до съдебни документи на а, национално равнище. Ще изпратим и писмо до председателя Шулц във връзка с приноса на Европейския парламент за правоприлагане и правосъдие. На едно следващо заседание ще има представител на генералната дирекция, който ще ни представи техните проблеми. Ще разгледаме по-нататъчното европейско интегриране във връзка с националното конституционно право. След това искахме да организираме едно изслушване за статута на европейските фондации. Това а, беше решено вчера на заседанието на координаторите. Ако нямате нищо против, да го приемем. След това преминаваме към точка 15. Общо европейско право за продажбите. Знаете, че през последните 6 месеца имаше редица семинари. Става дума за реституция. Е, искам да приветствам господин Кристиан Валков и а, а, а, също така ще дам възможност и на двамата оратори да се изкажат. Те са тук. След това ще проведем обсъждане. Ще видим как ще продължим по-нататък. Мисля, че госпожа Виндехол ще започне. Уважаеми евродепутати, дами и господа, първо благодаря ви за това, че ми давате възможност да откроя някои въпроси, които разглеждахме в нашия доклад за реституцията в сферата на общото европейско право за продажбите. Нямаме много време. Аз ще съсредоточа вниманието си върху някои основни въпроси. Един от основните въпроси е какво е реституция, какво е съдържанието, което ще бъде включено. Когато говорим за реституция или възстановяване, веднага а, идва а, на ум глава 17. Ако обаче разгледаме внимателно този а, екран, се вижда, че не става дума само за функционалните аспекти. Има членове 44 до 47. Също така член 112 там се говори за реституция по, като източник на заместване. Глава 17 се разглежда в контекста на другите членове и виждаме едно несъответствие и в съдържанието, и в стила в една част се следва подхода Аки, докато в друга част е, на мен ми прилича на граждански кодекс от 17 век. Какво означава това? главата се занимава с въпроси, които са свързани с масови транзакции. Е, там се съдържат сравнителни, но прости правила, които дават е, предвидими резултати. Може би не се постига справедливост в някои отделни дела, но не това е основната им цел. От друга страна обаче, това, което аз наричам подход а, като 17 век а, граждански кодекс. Това е свързано с различните видове разходи. Не се уреждат някои важни подробности, а, като например за деинсталиране на стоки. От друга страна, стрел. Стремежът е да се постигне а, справедливост във всички дела, независимо от разходите и отрицателните последици. А, какво трябва да се направи в частта реституция? в тази част на екрана. Не смятам, че трябва напременно да а, се следва подхода на а, достиженията на европейското право. Не искам да останете с това впечатление, но когато говорим за реституция, мисля, че би било добра идея да се пренапише глава 17 в съгласие с член 43 до 47 и член 112. Тези цитирани членове да бъдат отправна точка в контекста. Защо? глава 17 в, сегашния фор, в сегашната и форма, както аз я определям като 17 век, оставя някои нарешени въпроси, които не могат да бъдат решени от повече от 27 юрисдикции. Например, дали продавача има а, права или има задължения да а, вземе обратно а, стоките, кой понася разходи, кой плаща за разходите за връщане, а, ако е необходимо деинсталиране. Имаше едно дело в съда, да ви напомня за съдебните решения, за това дали рамбурсирането включва доставката и други разходи и какво е времето, което е необходимо за възстановяването. Тези е, неща се уреждат в 112 член и в контекста също така на реституцията при отбягване, при избягване или прекратяване, иначе ще има твърде много отговорност на трети страни. Когато говорим за самата глава 17, както казах, времето ни е малко, ще трябва да се огранича с, четири основни неща. Първата първ, първата тема е загуба или влушаване на състоянието на стоките. Какво е решението, което сега се приема в това решение? А, по, купувача трябва да заплати плати стойността на стоките, когато не могат да бъдат върнати, но не се дължи плащане, ако стоките са само влушени. Стрикно казано, това не става съвсем ясно от текста на самото предложение, но поне аз така разбирам някои предварителни документи от комисията и някои устни изявления и се надявам, че професор Столтен Майер ще ме поправи, ако не съм права. И така, ако а, купувач е получил заместител добросъвестно, може да реши да го върне. Ако, например, е продал стоките, е получил покупателна цена, добросъвестно може да реши да върне е, цената, получена от трета страна. А, ако а, купувача знае а, за, не, за неизпълнението на договореността, аз не смятам, че това е най-доброто решение, което може да измислим. Първо, лично аз не виждам какво е основанието купувача винаги да понася риска от загубата, а продавача а, риска за влушаването на стоките, независимо от причините, поради които стоките са били загубени или тяхното състояние се влуши сила и ще бъде невъзможно да се направи разграничение между а, загуба и а, а, влушаване. Но, например, може да се каже, не може да се върне кола, която е изцяло а, смачкана, а от друга страна може да каже, да, разбира се, може да се върне. И защо а, а, про, а, ко, купувачът, който получил едно евро, а, а, може да а, плати на базата на това едно евро, когато говорим за недобросъвестен добросъвестен купувач, тогава ам, а, тогава купувача ще трябва да върне стойността тук говорим за отклоняване на печалби и а, това е едно приемливо правило, но а, то е всъщност един чужд и страничен елемент тук. Това, което аз предлагам е да имаме правило, което се отнася до глава 16 за щети, Тоест, купувача плаща щети, ако не може да върне стоките или ако стоките са обесценени. Естествено, тук трябва да се избегне стълкновение с правилата за използване също така се определят случаите, в които купувачът е задължен да заплати и по този начин се решават проблемите, сложните отношения между правилата на главата за възстановяването и главата за не спазване на правилата. Мисля, че това е просто. Втория въпрос е свързан с интереса и плодовете от използването на дадена стока. И лихвите, които плаща купо, продавача. Тогава, когато продавача трябва да изплаща за употреба, това са в случаите, когато като се има се предвид естеството на стоките и степента на използването би било несправедливо да се даде а, възможност получателя безплатно да използва стоката. Когато разглеждаме правилата на римското право, се разглеждат а, а, разликите между плодовете на стоката и използването. Според мен те трябва да бъдат третирани по еднакъв начин, особено ако се има предвид плащането на лихви само при определени стойности, докато е, купувача плаща само за плодовете на стоката. Аз мисля, че купувача и, и е, продавача трябва да бъдат третирани равнопоставено. И може би нещо, което е по-важно, аз мисля, че правилото за неравнопоставената ситуация е, би трябвало да се дава възможност е, на потребителя безплатна употреба. Това създава усилия определени опасности и това може да доведе до потенциално неатрактивни а, възможности не знае потребителя дали трябва да плати прекалено голяма сума, следователно те могат да се въздържат от упражняването на това право. Аз бих предпочела едно просто ясно правило, при което продава, купувача не трябва да плаща лихви. Това е едно правило, което облагодетелства купувача, но това може би ще се заде проблеми, когато стане дума за потребителите, но аз по-скоро бих предпочела да има едно малко ограничаване на правата на потребителите, например, за определени стоки или за определен период, например от 6 месеца след доставката. След 6 месеца се задейства това право, но няма да има плащане за употреба в главата на реституцията, защото в крайна сметка това ще повиши нивото на защита на потребителите. Съвсем накратко за една трудна глава, свързана с съдържанието. Сегашното правило е, че потребител, който е получил цифрово съдържание, трябва винаги да плати за него, независимо от начина по който е доставено. И там има правило, че а, потребители, аз не знам дали тук трябва да се каже клиента, който е използвал цифровото съдържание. Според мен, функционирането на това правило е много неясно. То води до редица дела, независимо от това дали физически среда би трябвало също така да се включи това дали клиента трябва да заплаща или трябва да се въздържи от използване в бъдеще. На практика е много трудно да се каже какво спестява. И а, не мога да ви кажа а, не знам дали правилото е добро, не знам дали трябва да се каже, че клиента трябва да плати е, сумата тогава, когато стоката е все още е запечатана. Е, тук в тази глава не е ясно показано. Би трябвало да имаме сходно правило в е, главата за възстановяване и трябва да се отчете факта, че в много случаи продавач, който доставя цифрово съдържание, би могъл и би трябвало да контролира бъдещото използване на цифровото съдържание. Решението зависи от стратегически решения полити, във връзка с политиката. Трябва обаче да се разгледат различни казуси, например, когато който а, а, клиента не е а, използвал цифровото съдържание, да кажем тогава, когато а, стоката е неразопакована и в случаите, когато не е възможно да, да се установи дали клиента ще използва цифровото съдържание. Именно последния случай се решава много трудно. На последно място не е по значение решение, тъй като вече почти нямам време, е, клаузата за гъвкавост. Това е нещо, което беше обект на значителна критика. Аз имам предвид член 176 на предложението, което се казва задължението да се върне или да се заплати стока, трябва и така нататък. А, трябва да се отчете а, онова, което не е причинено от страните. Имаше много критика на това правило, разбирам критиката, но има е, известна несигурност за страните, но в крайна сметка смятам, че това е цената, която трябва да платим за прости и ясни правила. Не може да се разписва закон за възстановяването без да се направи някаква жертва. Има още много какво да се каже, но няма време. Благодаря ви за вниманието. Благодаря много професор Ван де Хорст. Сега професор Антони Вакер, имате думата. Добро утро, господин председателю, депутати, дами и господа. Ще се спра само на някои на то най-противоречивите въпроси на давност, член 18 на Общото право за продажбите и това е моята презентация. Първият въпрос е търсенето на а, приложно поле. Очевидно, общото право за продажбите се занимава изключително с продажби, но въпреки това има някои глави, които биха могли да бъдат включени с, във всеки граждански кодекс, например по отношение на несправедливи клаузи в договорите и така нататък. Нещо подобно се случва и с давността, тъй като тя е регламентира в, на последната глава 18 и нито една от разпоредбите не говори за а, бариери на пред а, продавача ние намираме лицето, ние намираме длъжника и кредитора, но не се споменава въобще продавач и купувач. Освен това, имаме една разпоредба за давността на лични вреди. Личните вреди не трябва непременно да бъдат свързани с продажбата. Така че въпросът е а, дали тези правила се прилагат до, до което и да било задължение, проистичащо или не проистичащо от договора за продажба, или трябва да се ограничи само до продажбата. Сегашната разпоредба в предложението не дава ясни а, насоки а, нито в едната, нито в другата посока. Друг въпрос е, че Общото европейско право за продажбите се занимава с общата а, проекто рам, а, референтна рамка, но някои от нейните разпоредби са пропуснати, а други са изменени. И това изменение на правилата в общата референтна рамка не винаги дава добри резултати, тъй като виждаме, че има някои разпоредби а, от това естество. Последният общ въпрос е свързан с някои трудности по дефиницията. Ние а, откриваме, например, медиацията, която бива дефинирана като, просто като се приписва текста от А, директивата за посредничеството, но други тексти казват, че при началото на правни действия, на, на производство, на преговори, на, а, не се дефинират а, допълнителните права. В а, темата на давността е свързана с молбата или иска. Имаме тук превод на немска дума и бива дефинирано като право да се изпълни едно задължение. Е, именно това е същината на общото право за продажбите. А, и а, това е правото да се въведе в действие едно задължение, изпълнението на едно задължение да стане факт. Член 184 се отнася не само, извинява се, а оратора 178 член, разписва не само правото за изпълнение на задължение, но и всяко друго допълнително право към него. Ние се питаме какво означава това ancillary right или допълнително помощно право. Не е ясно. Едно тълкуване е, че то, това а, е правото да се приложи задължения за заплащане на лихви, например. Но изглежда безсмислено право да се а, изпълни задължение или допълнително право е едно и също. Тоест, това означава всяко друго право извън правото за изпълнение на задължение. Но а, тук означава намаляване на цените и други такива действия, като търсене на права. Ако прочетете член 183 5 под точка 1, алинея 1, виждате, че тук никога не, тук не се дава възможност за давност. Ако разгледаме намаляването на цената, тя може да се тълкува също като правото на предприемане на действие в посока да се възстанови цената според член 120, по силата на член 120. И после имаме приключване. А това понякога зависи от това да се пред, а, предизвести лицето в един разумен срок, например 180 дни. Въпросът възниква дали това е разумен срок при давност, като давност. В други случаи не се изисква предизвестие. Например, член 119 алинея 2б и 139 алинея 3. И в тези случаи ние не знаем какво се случва. Дали при това а, у, анулиране на договора има право за давност или не. И тук е нужна дефиниция. Иначе няма а, а, нищо повече от това правото да се предприемат действия. Друг а, въпрос, който за мен е много важен, е периода на давност. Очевидно това са два периода. Един кратък период от две години, един дълъг период от 10 години, плюс 30 годишен период за лични щети. Но ние не знаем към кои права, към кои искове се отнася всеки от тези периоди. Защото разпоредбата не казва нищо по този въпрос. Разбира се, и двете могат, не могат да бъдат общи периоди. Не можем, глупо, глупост е да имаме два периода на давност. Един от тях трябва да бъде общия, а другия специалният. А ако си спомним, че краткия период от 3 години, като можем да си кажем добре, сега Общия период ще бъде две години, но ние все още не знаем към кои искове или правила, или права, извинете, се отнасят до 10 годишният период. Друга опция би била 10 годишният период да не бъде период на давност, а да бъде long stop или дълго приключване. Но мисля, че в общото европейско право не съществува такова понятие long stop, тъй като започването на давността в краткия период е субективно и зависи от познанията. И доколкото длъжникът няма такова познание, не започва периода на давността. Удължаването на периода на давност е ограничено до един, една, едно основание за суспендиране и едно за и две, извинете, за, за удължаване. В началото на производството имаме основание за суспендиране, но не знаем точно какво означава начало на производство, тъй като няма дефиниция на това понятие. И макар и в повечето от европейските правни системи а, производство означава, че има основание за прекъсване или подновяване на давността. Общото европейско право за продажбите следва по-модерната линия да бъде тълкувано като основание за суспендиране. Тук няма проблем, но трябва да вземем пред, да помислим дали всички производства ще доведат до суспендиране. Въпросът е дали изпълнението, производството по изпълнение – означава предварително. че е, на кредитора се възлага изпълнителна правомощие. Също тук има и едно противоречие или тълкновение между основанието за суспендиране, което е разписано в член 186. Извинява се оратора, 181, където се казва в алинея 2, че когато производството завършва в а, а, последните а, 6 месеца от давностния срок без решение по съществото на делото, давният срок спира да тече. И тук нямаме едно решение, което може да бъде а, причинено от а, отказ от а, искъл. И въпросът, защо тогава то заслужава същото третиране, като случая, когато а, иска е бил а, внесен в некомпетентен съд дори нещо повече. Изглежда като че ли прилича повече не на суспендиране на а, удължаване поради тези 6 допълнителни месеца на давност. По мое мнение, няма основание за а, суспендиране, т.е. някаква пречка извън контрол. И по същата причина трябва да се е, третира като е, основание за е, суспендиране също. Основанието за отлагане на базата на некомпетентност е едностранно и засяга единствено длъжник, който няма представител. И въпросът е защо трябва да е едностранно, а не двустранно? Няма причина да го ограничаваме само до едната страна а, на а, взаимоотношенията. Що се отнася до въпроса за максималната дължина на периода – докато в 26 ти член на общото право за продажбите дефинира а, давност а, и а, прекратяване на давност, това не го намираме в други правила. В всъщност а, имаме добри основания да смятаме, че няма правило по този long-stop период – Член 179 се отнася и до двата периода, а член 182-83, параграф 2, а член 186 дава възможност или да се съкрати, или да се удържат и двата периода на давността. Удължаването или скъсяването някакси не пасва се с правилото за лонг стоп – при това, това правило обаче е необходимо, тъй като началото или започването в, при краткия период а, а, зависи от признаването. Ако кредитора не е а, дал такова а, признаване, тогава не влиза в сила давността. Що се отнася пак до този период, новостта на един нов кратък период, след като вече веднъж е прекъсната давността, смятам, че в този въпрос трябва да се ревизира. Да вземем примера за иска за лични а, щети 30 години. Ако след една година длъжника признае съществуването на това право, на такова право. И а, обновяването е факт. Тогава вече имаме кратък период от две години. Тоест, три, а, в този случай имаме преобразуване на дължината на периода. И мисля, че това е твърде голямо натоварване за длъжника. Uh, uh, Имаме и по отношение на смесването на ефектите. Например, длъжника може да откаже да предприеме действие, а същевременно обаче някои от щетите и от средствата за защита са, не съществуват повече. И последно, що се отнася до автономността на страните, не е ясно какъв е обхвата на автономността на страните. Тук имаме израза in particular, особено. Дали това означава да подчерта или като даване на пример. Значи, спорно е дали страните могат да преобразуват периода на спестиране в период на подновяване или могат да излезат с нови основания за отлагане и така нататък. Тоест, доста объркващо е. А, тъй като има едно правило, което гласи, че в договор между търговец и потребител този член не може да се прилага в ущърп на потребителя. Той казва, че страните се радват на максимална автономност за въвеждане на промени. И да, тази разпоредба не може да бъде дерогирана от страните. Така че аз съм осветил някои от а, противоречивите въпроси. По мое мнение, действителната редакция, редакция на а, общото право е неудовлетворителна. Можем да го харесаме, можем да не го харесаме. но проекто референтната рамка предлага по-стройна система – и може би приемането на тези правилата на тази проекто обща референтна рамка ще отмени някои от правилата, от, отнасящи се, например, до компетентност. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин професор. Представителя на комисията. Благодаря, господин председателю. Понеже напред във времето ще се огранича до най-същественото и ще започна от последното изречение на професор Вакер. Това е добра отправна точка – именно за да говорим за правилата от референтната рамка. Мисля, че става въпрос за политически въпрос, когато говорим за е, давностните срокове. Какво е всъщност положението? Трябва да се позовем на директивата за покупките. В тази директива не се предвиждат давностни срокове, но има само един материален срок от две години, по време на който грешката трябва да излезе наяве. Директивата освен това остава възможност на държавите членки да въвеждат давностни срокове, които трябва да са минимално двугодишни между момента на доставката и изтичането на този срок. По-голямата част от държавите членки или дори всички работят с два различни давностни срока. Какво правим ние в случая с общото право на продажбите? Въвеждаме един единствен срок. Това е по-лека е, регуляторна рамка, отколкото националните е, регулаторни рамки, защото всъщност ние сме се отказали напълно от материалния данностен срок. Това е първото, което исках да обясня. Второто е всъщност и това, което ви обясни професор Вакер. Защо не сме възпроизвели системата от е, е референтната рамка? просто защото в крайна сметка резултатът е един и същи. В другите два акта имате срок от 3 години, който обаче може да бъде спрян в определени случаи. А именно, когато купувачът познава е, нередността. А тук въвеждаме срок от 10 години и в крайна сметка резултатът е един и същ. Тоест, ако обективният срок започва да тече в момента на доставката и се добави кратък срок от 3 години или дълъг срок от 10 години, когато дефектът е познат, в крайна сметка стигаме до абсолютно същия резултат. Ние казваме същото. Кратък срок започва да тече, когато се знае дефекта и след това започва да тече максимален 10 годишен срок. Единствената разлика е, че там са 2 години за краткия срок, а тук са 3 години. Защо сме избрали тази разлика? Защо сме започнали с такъв субективен срок? Кратък срок. Защото отправната ни точка е че клиентът знае за съществуването на нередността. Тоест става въпрос за субективно начало на е, срока. Единственият прецедент в европейското право за, давности, за давностите срокове е акта за отговорността. Та материалната причина за избирането на това начало на субективен срок е именно избора да тече кратък срок. Точно за това експертите са избрали 3 годишния срок в другия акт, а ние тук избираме 2 години. Този срок всъщност е го намирате в практиката. Но от момента, в който можем да предположим, че потребителят е в течение, точно тогава може да се приложи той. С пълно право обаче професор е, Вакер спомена, че е, условията за дългия срок са напълно уместни в момента, в който не можем да предполагаме, че потребителят е знаел или няма такава вероятност, тогава вече трябва един дълъг срок, за да може да се даде правна сигурност. И оттам стигаме до този 10 годишен срок. И така преминавам към 10 годишния срок. Мисля, че в е, общественото допитване просто в момента наценяваме значението на този срок. Защо? Защото потребителят разполага с 10 години, за да предяви правата си. Но това всъщност на практика не е съвсем вярно. Защо? Защото субективният срок, ако субективният срок тече, то 10 годишния срок не тече. Това е член 185. Когато единият срок вече е приключил, тогава вече имате давност. Че в момента, в който започне да тече краткия срок, не може да се позоваваме на дългия срок. Ето това и казва член 185 алинея 2 или параграф 2. А краткият срок тече от момента, в който потребителят е запознат с нередността или с дефекта. Или се счита, че може да е познавал. Обикновено това е доста кратък срок. Това може да бъдат 6 седмици в момента, в който се използва за първи път стоката или услугата. Тоест след 6 месеца наистина са изключителни случаи. На практика това, което е много важно, е двугодишния срок да започне да тече от момента, в който потребителят е в течение на недостатъка. Нека да си представим следните доводи. Потребителят е, разбира за дефекта след 8 години. Или е могъл да разбере този дефект чак след 8 години. Наистина това е изключение, но нека да тръгнем от там. Значи, след 8 години потребителят разбира, че този дефект вече е бил на лице преди 8 години в момента на доставката. А това на практика е невъзможно. Точно за това този 10 годишен срок всъщност няма кой знае какво значение. Той е тук само за да гарантира правна сигурност. Защото такова доказване би било невъзможно. Сега няколко думи и по изложението на професор Ван Дехорст. Първо, тя критикува някои доста съществени моменти от законодателния акт в глава 17. Става въпрос за разпоредбите в глава 17. Защо те не отговарят на, на разпоредбите за връщане на стоките в другите законодателни актове? Ще ви обясня защо комисията е избрала този подход Разбира се, тук не поставям под въпрос доводите, които са напълно обективни на професор Ван де Хост. Но ето двете поредици причини. Първо, връщането трябва да се разглежда отделно и различно в различните законодателни актове просто защото тук ни се иска тези разпоредби да бъдат транспонирани точно във всички държави членки. Достатъчно хармонизирано. И второ, защото това беше и подчертано от е, е госпожа професора, има разлика между връщане след отказ, там има право на отказ без да се посочат доводи, че може да има отказ след две седмици, просто защото избираме нещо друго. Но в по-голямата част от споровете има погрешно поведение от страна на продавача. Така че от правна гледна точка напълно оправдано да има различни разпоредби. Въпреки, че разбира се, можем да спорим, но днес нямаме време, за да навлезем в такива подробности. Второ, защо сме се ограничили в глава 17 до е, такива кратки разпоредби? Можехме наистина да възпроизведем други доста по-подробни разпоредби. От рамковата е, директива. Но просто тук искахме да се ограничим до най-важното, за да можем да ограничим връщането до, е, при отказ или при е, унищожаемост на договора. Затова искахме да се ограничим и разпоредбите да бъдат точни, ясни и кратки. Последното, което каза госпожа професора, че има дилема при правото на връщане – и за нас стоеше тази дилема, как можем да постигнем такава яснота и в същото време да гарантираме справедливостта в индивидуалните случаи. Именно това е много трудно и точно за това много често нашите правила са много дълги и много сложни. Опитахме се да е, решим нещата в членове 174, 1C и член 176. Тоест, от една страна разпоредбите да са лесни, ясни и кратки, и от друга страна с тези по-специфични клаузи да гарантираме справедливостта на индивидуалните случаи. Благодаря, господин председател. Благодаря ви. Председателят, имате ли въпроси, уважаеми колеги? Госпожа Тайм. Ähm, ja, ich möchte erstmal ähm, beiden äh, Vortragenden für Искам да благодаря първо на двамата оратори за подробните изложения. Ако ми позволите да обобщя, искам да кажа, че бяхме критикувани доста, но бих желала да извлека две неща от изложението. Професор Бендерхорс говори за неща, които наистина са ам, дефект. Трябва обаче да сме сигурни, че и двете страни, независимо от а, онова как, което се урежда, независимо от това дали става въпрос за щети или за загуба, не би трябвало една от страните да е по-ощетена от е, другите или да е в по-неблагоприятно положение. Така че аз бих желала да кажа няколко неща във връзка с казаното от господин професор Вакер. Има периоди на давност, дали те трябва да бъдат подновявани или спирани. Мога само да кажа, че всички ние знаем, че има различни системи. Няма да постигнем напредък, ако спорим само дали давността трябва да бъде спряна или удължена. Има 27 държави членки сега подобни обсъждания ще ни попреча да постигнем напредък. Имам и още един въпрос във връзка с двете изложения. Какво, това, което се казва сега, вашето лично академично мнение ли е или това е нещо, което се споделя от всички академични среди във вашата страна или от заинтересованите лица? Вие тук в лично качество ли се изказвате или като представител на по-широка общност? Опита ми като практик човек от практиката е, че когато се зададе въпрос на професори, винаги има критика мисля, че професорите могат цял ден да говорят за дребни правни проблеми и да разменят становища в продължение на месеци и години по различни теми. Това се наблюдава и в Германия. Ако продължим по този път, никога няма да стигнем до заключение, ако разглеждаме някоя алинея, е започнем да цепим косама на две е, може да се стигне до хиляда изменения, просто защото всеки колега е получил някакви становища от професори в съответната държава членка. И ако всички работим заедно, трябва да разгледаме проблема в неговата цялост. Сигурна съм, че има много нерешени проблеми и просто трябва да имаме доверие, че с течение на времето проблемите ще намерят своето решение. Защото а, иначе практикуващите юристи в държавите членки би трябвало да работят за постигане на съгласие. Всъщност няма решение. Провеждаме всички изслушвания. Председателя, искам само да добавя, че това е последното изложение. Ще проведем обсъждания с националните парламенти. Ще има доклади, проектотекстове. В крайна сметка ние ще вземем решенията, не професорите. Аз имам един въпрос в допълнение на казаното от госпожа Тайник, господин Штромайер. Когато изтече този 10 годишен срок ще има политически дискусии. Дали няма да бъде по-лесно да намалим срока до 4 години, дали да нямаме по-малък срок, който да отразява само някои екс сега искам първо да дам думата на професор Вендер Хорст. Аз ще изненада ми разочаровам госпожа Тайн. Аз не представих становището на професор. Ако исках да направя академично изложение, то ще, ще бъде съвсем различно. Аз съм се консултирала с практикуващи в юристи в тази сфера. Самата аз съм член на, европейск, на работна група на Общото европейско право за продажбите. Там работя с хора от е, практиката. Това правило следва да се прилага в крайна сметка. И ако правилото не може да се справи с, с съвсем обикновени дела, а, нещо, което съм, например, съм си купил по интернет. А, хладилник или парална машина и се окаже, че тя не работи. И ако това право не може да уреди и да реши тези случаи, аз не мисля, че това е академичен проблем. Председателят благодаря. Съвсем, съвсем накратко, втори оратор – да, може да а, обмислите за два периода. Един е субективен, един обективен. Но, както казах, няма правило long-stop и ам, се дава възможност за страните да се удължи този период. И ако се приложи правилото за продажбите и основната идея е несъответствието. Има едно по а, просто правило в директивата, в което се казва, че давностният срок започва да тече две години след доставката, защото в противен случай може да си зададем въпроса. Ако продавач установи след 8 години, че колата му е имала някакъв дефект още от самото начало, тези 8 години са много дълъг срок. 8 години плюс още 2 ли да бъде, 10 години ли е максималния срок или може би страните са модифицирали този срок и са го удължили до 30 години и мисля, че проблема съществува в практиката и не само в университетите и мисля, че той заслужава да бъде пояснен. Председателя, благодаря много на нашите двама експерти. Сега бих желал да приветствам с добре дошъл министър на економиката и туризма представител на кипърското председателство, който отчасти има отговорности в нашата сфера, интелектуални права, дружествено право. Вчера при нас беше министъра на правосъдието. А господин министър ще представи проблемите пред е, кипърското председателство. Господин председател, дами и господа депутати, уважаеми членове на Комисията по правни въпроси, моето присъствие тук в Европейския парламент днес и в частност във вашата комисия се вписва в установената практика на а, представяне на приоритетите от страна на председателството на съвета за следващото полугодие – по теми, свързани с правата на интелектуалната собственост и дружественото право. Но отвъд тази обичайна практика, моето присъствие днес тук е израз на уважение към Европейския парламент и уважение към неговата роля, за да може Европейския съюз да стане по-демократичен, за да може да бъде по-близо до гражданите и да се вслушва в тях. Всъщност основното послание на кипърското председателство е именно една по-добра Европа за гражданите. В момента, в който Лисабонския договор влезе в сила, правомощията на Европейския парламент бяха разширени. Той стана съзаконодател заедно с съвета – ние сме готови да сътрудничим много тясно с Европейския парламент, за да може да се насърчи работата по всички наши работни теми по време на е, полугодието, именно в областта на дружественото право и правата на интелектуална собственост. За това искам тук да ви представя основната ни политика, както и е, темите, с които ще се занимаем през тези 6 месеца. Но преди да премина към представането на конкретните теми, искам да поздравя всички членове на комисията, както и предишните председателства, полското и датското, за натрупания напредък в законодателния процес, а именно за споразумението по патентите защото това бе обсъждано в продължение на десетилетия. В рамките на стратегията Европа 2020 трябва да подчертаем значението на защитата на правата на интелектуалната собственост в Европейския съюз, тъй като това е абсолютно необходимо условие за засилване на конкурентоспособността и на новаторството в Европейския съюз. Целта в Съюза е да постигнем един единен пазар на интелектуалните права. В този смисъл именно тройното председателство, полското и датското председателство, работиха с вас и заедно с Европейската комисия, за да се разработят предложение за изменение на директивата по сроковете за защита на тези права и сродните с тях права и за да се постигне хармонизация в единия пазар за директивата за защита на марките и моделите за да могат наистина да бъдат изпълнени всички права на интелектуалната собственост, включително и в рамките на Европейската обсерватория за наблюдаване на европейските права. Освен това, се работи и по регламента, свързан с използването на осиротелите творби. Приоритет на кипърското председателство е да се определи един много важен пакет, а именно пакет за европейския патент. Ще работи много усилено, за да могат държавите членки да подпишат споразумението за създаване на Европейско патентно ведомство по време на съвета по конкурентоспособност през октомври. Разбира се, това няма да се постигне, ако не успеем да приключим по двата текста в този пакет, а именно регламентите. Въпреки напредъка по тези текстове, например по въпроса за седалището на Европейския патентен съд, Заличаването на членове 6 и 8 от регламента за силеното сътрудничество – за защитата на патентите породиха известно закъснение по приключването на този пакет. Важно е да се каже, че съветът не е приключил още вътрешните си консултации и решава да отдели време за дискусия заедно с вас. И аз ви благодаря за това, че вие отложихте гласуването на този въпрос на пленарно заседание. Това ще ни позволи именно да разполагаме с достатъчно време, за да се консултираме между съзаконодатели. Всички разбираме, че равновесието на това споразумение между държавните и правителствени глави наистина е много деликатно и факта, че отново сега поглеждаме това споразумение е всъщност необичайна практика и не трябва да представлява прецедент но все пак мисля, че тази тема си заслужава това леко отклонение от практиката, защото е, тази тема е изключително е, тежка и по нея се е, преговаря вече 30 години. Надявам се, че наистина можем да разчитаме на същия дух на сътрудничество от страна на парламента, за да можем възможно най-бързо да приключим с това досие като се приеме правната рамка за защитата на единия европейски патент. С това Европейският съюз ще стане по-конкурентно способен на международната сцена, когато става въпрос за изследователска и научна дейност. Целта на нашето председателство е да предприемем необходимите мерки за да може това да влезе в сила още в началото на 2014 година. Още нещо много важно, а именно управлението на правата за интелектуална собственост под цифрова форма или под някаква друга форма, а именно възнаграждението на, на, на авторите и достъпа на потребителите. Приемането на директива може да предвиди единни правила за надзора, който да бъде достатъчно прозрачен, да има ефективен контрол на колективното управление на тези права. И това също е приоритет на кипърското председателство. Имаме намерение да разгледаме това предложение, идващо от Европейската комисия. То ще бъде публикувано на 11 юли това предложение, както и въпросите свързани с патентите, ще са предмет на пет заседания на работните групи през месеци септември до декември. Хармонизацията на правилата, свързани с европейските търговски марки, също е спешен въпрос за нас. Трябва да отчетем факта, че Първия регламент е прият през 1993 година, а първата директива през 1989 година. От тогава Европейския съд има много богата съдебна практика по тълкуването на тези два акта. Съответно, сега трябва да се преразгледа тази е, правна рамка, която е в сила. Във връзка с преразглеждането на правната рамка по европейските търговски марки, ще кажа, че е, ще се представи в е, съвета през септември месец такова предложение. Считаме, че подобни предложения са много важни, тъй като е, модернизирането на националните ведомства и на съответните процедури наистина ще засили позицията на малките и средни предприятия и най-общо казано на нашите економики. Освен това ще може наистина да се въведе много по-сигурна и ефективна правна рамка. Още една тема, която също е много важна, това е позицията заета от Европейския съюз е, по работата на Световната организация за интелектуалната собственост, ние считаме, че Европейския съюз тук играе много важна роля и има задължение да насочи дебата в тази организация, за да може тази световна организация да работи в една справедлива правна рамка. Предвидени са нови разпоредби във връзка с закрилата на радиотелевизионните продукти, както и е, ограничаването на изключенията, е, свързани с е, хора с увреждания. Именно с тази цел ще проведем координация в работата на Европейския съюз и в рамките на заседанията на работните групи по правата на интелектуална собственост. Сега, за дружественото право и дружественото управление. Тук става въпрос за поставянето на условия за една много по-динамична и модерна економика. Усъвършенстването на това управление би позволило да постигнем една по-добра среда за предприятията и съответно те да станат по-конкурентоспособни и да допринасят самите те за економически растеж. Дружественото право, наред с други области, заедно с финансовите стандарти и с финансовия одит, ще бъдат тема на, на преразглеждането на директивата за финансовите разпоредби за да могат финансовите отчети да бъдат е, съпоставими и по този начин да постигнем повече прозрачност на финансовите сделки. Подготовката на финансовите отчети се признава е, за едно изключително тежко задължение от регулаторната рамка. Опростяването на това административно регулаторно бреме е абсолютно необходимо за малките и средни предприятия. Трябва обаче да се осигури също и много повече прозрачност във връзка с плащанията от страна на предприятията в минния отрасъл и горския отрасъл. За какво говоря тук? Позовавам се на директивата за годишните финансови отчети, консолидираните отчети за някои е, видове предприятия, които заместват директивите, които до сега бяха в сила за тези финансови отчети. Това преразглеждане е приоритет за кипърското председателство. Искаме да постигнем споразумение в тази област с Европейския парламент – и считаме, че ще съумеем да постигнем приемане на първо четане. Ще разберете, че съветът наистина подкрепя въвеждането на правила за прозрачност за всички европейски предприятия, които работят в минния и горския отрасъл трябва да намерим компромисна формула, която да запази равновесието между необходимостта от прозрачност и необходимостта от конкурентоспособност. Ние се радваме на сътрудничеството с вашата комисия, с вашия докладчик, господин Лехне, с докладчиците в Сянка, с всички е, членове на вашата комисия, за да можем наистина да постигнем гласуване на първо четене. Кипърското председателство си поставя за приоритет също насърчаването на предложенията за преразглеждане на счетоводните проверки, за да се засили вътрешния пазар и да се засили доверието към тези финансови отчети. Това е абсолютно необходим елемент. Това го показа, за съжаление, в трагични краски економическата криза. Очакваме с интерес публикуването на проекто доклада на вашата комисия по този въпрос през септември месец. И накрая, във връзка с предложението за статут на Европейска фундация, ще изкажа съгласие. Считаме, че един подобен статут ще бъде сериозен принос за нашето общество и за нашите граждани които трябва да се радват на допълнителни е, средства чрез е, този статут. Така че във връзка с регламента за статут на е, Европейска фундация ще кажа наистина, че целта ни е да се създаде една единна рамка за създаването на такава Европейска фундация и тук Кипърското председател ще работи много тясно с вашата комисия, за да можем да отбележим напредък по този доста щекотлив въпрос. Дами и господа, искам да ви благодаря за сътрудничеството, за съдействието по въпроса за осиротелите творби. И искам също така да ви благодаря сега изобщо за вашето внимание, като оставам на разположение за отговор на всякакъв въпрос. Благодаря много. Имаме един дълъг списък от интересни теми. Някои от тях са по-трудни и ще изискват по-деликатна дискусия. Имате думата сега. Благодаря, господин председателю. Първо, нека кажа добре дошъл на министъра в нашата комисия. Насърчаващо е, че той отдели време да се срещне с нас. Искам и да благодаря на Кипърското председателство за това, че изпраща изпрати вече свои представители да се срещнат с мен и с други колеги. Ние като комисия, мисля, едната седмица, господин председател, ще посетим Кипър и очаквам с нетърпение взаимодействията там. Господин министър, от три въпроса имам към вас, а те са свързани с това, което току-що говорихте и благодаря за тази а, богата информация, която ни предоставихте. А, предвид а, няколко а, досиета, които най-неочаквано влизат като отговорност на кипърското председателство. Как гледате на досието за аудитата? Дали ще се постигне един договорен, една договореност до края на вашето председателство? И второ, господин министр, по-късно днес ще гласуваме моя доклад относно по-добро законотворчество, а по-късно ще имаме и презентация на първата оценка на въздействие в Комисията по правни въпроси. Може ли да потвърдите дали кипърското председателството ще предприеме стъпки за изграждане на един еквивалентен механизъм в съвета? И на последно място, току-що изслушахме презентация за общото европейско право за продажбите. То попада повече под отговорностите на министъра на правосъдието. Но като имаме предвид и вашата роля в индустрията, как вие гледате на това, конкретно на това предложение? Благодаря. Благодаря, господин Масък. Благодаря, господин председателю и благодаря много на Кипърското председателство, че са тук при нас тази зарен. Както знаете, аз съм привърженик на кипърската позиция – Познавам страната ви, запознат съм с трудностите ви, Сигурен съм, че вашето председателство ще бъде отлично. А може да разчитате на мен да работим тясно. Сега. Вие споменахте важността на авторското право. Колегата ми, господин Карим, говори за оценката на въздействието – аз съм сигурен, че днес след обяд ще дискутираме този въпрос и сега няма да се спирам на него, но бих желал да кажа, че по въпроса с патентите вие дадахте одобрителна оценка, но аз ще се различа от вас. Мисля, че по този въпрос а, а, работата беше провал. Има радикални позиции на правителствата, които са незадоволителни, поне от моя гледна точка. И смятам, че правителствата, които имат различни становища, показват, че като че ли никой не знае на къде вървим и това се потвърди от последното заседание на Корепер. И в противовес на това, което казахте вие, че при предходните председателства, за предходните председателства, аз ще кажа, че ако не направим прогрес в съвета, аз бих предложил следното. Кипър показа, че имате превъзходен английски, това за вас е приоритетен език. И аз бих предложил да видите каква е възможността да се обединят държавите и да се маргинализират онези, които имат различна позиция. На основата на английски язик и да приключим с тази директива, защото както сега стоят нещата е катастрофално положение. Благодаря. Благодаря много, господин министр. Аз също бих желал да ви благодаря за това, че дойдохте да се срещнете с нас и да ви благодаря за това, че представихте приоритетите на кипърското председателство. Ще продължа след изказването на колегата Масип. Да ви запитам за вашето становище. Моля, кажете ни какво стана, какво се случи. Ние сме тревожни толкова години вложени в работата, толкова усилия от предходните председателства и Европейския парламент също, за да излезем с едно разумно решение и в самия край попадаме в ситуация, при която да финализираме въпросите, къде да бъде съда, съвета взе решения, които са неприемливи за Европейския парламент. Той взема решения, които поставят въпро... под въпрос добрата воля да се намери решение още на първо четене. Господин мистер, вие бихте ли могли, господине, да ни дадете отговори за това, дали разбирате значението, смисъла на тези промени? и какъв, е, какво е становището на съвета. Защото положението е наистина тревожно, обърква всичко, което до сега сме постигнали в областта на европейското патентно право. Ще съм ви много благодарен. Благодаря. Благодаря. Спомням си добре дискусиите, които проведахме в триалога миналата година по въпроси за патентите и един от най-обсъжданите членове, защото бе повторение на договореността от, съда, но бе казано, че искаме да изпълним член 118 и да имаме правила за съда. В края обаче казахме, добре, от 6 до 8 да ги включим, но за мен не е толкова важно дали ще се включат или не. Или дали е нужно за патентните права, но мен, за мен е важно да имаме правило, което да устои в Европейския съд. Ако искаме да хвърлим петно върху 30 години преговори, тогава лесно ще стигнем до едно решение, което съда веднага ще задряска и ще отхвърли. Това не е приемливо. Така че ситуацията не е толкова трудна. Държавните глави и правителствата се реши, за, за, са взели решения в последния момент. Едно е, когато се опиташ да разкъсеш гордиевия е възел в 12-я час и пренебрегваш години на преговори и попадаш в тежко положение. Имаме проблем дали да използваме 6 до 8, за да се радваме на една по-добра правна основа и да включим и съда в играта. Но неговата, неговото тълкуване не е такова, каквото е това на държавните глави. Не знам тогава как да вървим по-нататък. Може би най-доброто нещо е да се дискутира през лятната вакансия експертите да помислят и да дойдат с умни идеи през септември. Болшинството в парламента искат едно окончателно решение, което да бъде конструктивно. Но не толкова а, конструктивно, че да плати цената за нашата доверието в нас. Госпожа Лихтенберг. Благодаря много. За съжаление, не можах да слушам дебата от самото начало, тъй като присъствах на заседание по същото време и бях докладчик по становище. Начина по който описахте диспута ми се струва направо а, странно, неразумно и според мен една политика, която ще доведе до европейски патент, който ще бъде позор за името си, не, не е оправдана. Просто такъв подход е немислим. И ще обезличи, обезмисли нашите правила. Мисля, че има различни възможности. Ако съвета настоява за това, поради споразуменията, взети от съвета, аз съм доста песимистично настроена по всичко това и не знам какво ще правим. имам критични отношения към позициите на правителствата по този въпрос, защото за мен е важно да имаме истински европейски патент, който да се гордее с името си и да ни бъде от полза. Така че трябва ясно да кажем, че просто му е непонятно това, което прави в момента съвета. Крайно не а, противно на логиката и мисля, че и се надявам в края на грешата съвета да прояви мъдрост и да ме опровергае. Дали самият съвет не иска да разреши дилемата? Какви решения ще бъдат предложени, не знае но съм против това да правим нещо само заради постигане на компромис. Защото патента на общността ще бъде пълноценен само ако съдържа ясни, разбираеми правила. Всяко нещо, което създава правна несигурност, не е пътят, по който трябва да поемем. Това ми напомня за нещо, което обичаме да казваме в Австрия. Няма нищо по-трайно от компромиса. Но ако искаме да придвижим напред този компромис и да постигнем решение, в края на краищата компромисът ще се сблъска с нашето намерение да създадем европейски патент, ще се сблъска с конвенцията. И мисля, че няма да е от полза. Не може една организация да издава патенти и същевременно да ги контролира. Трябва да има разделение на властите. Това е демокрация. Това е черта на демокрацията. А ние сега имаме надзорни а, надзорни органи, които са същите, които са взели решения. Не бих приела това състояние на нещата, защото усложнява всичко. И а що се отнася до разделението на три отделни звена? В началото имаше големи а, имаше възражения. Смяташе се, че това не е добра идея, че хората не биват да бъдат преснати в различни отдели – а именно това се цели с това тройно разделение. И заключението бе, че ако нещата са по-директни, по-неосложнени в дадена страна, там може да се а, стигне до един вид патент, в друга страна друг вид патент. И ето ви как се подронва ключовата идея – аз въобще не разбирам подхода на съвета тук. И не виждам и изход от тези дилема. Мисля, че отговорността е в ръцете на съвета, а не е в наши ръце. Благодаря. Госпожа Викстра. Так så мике. Так, хер ordförande. Ок, велкомен, хер minister. Велкомен ти Европа парламентът. Благодаря, господин председател. Говорим тук всички за патенти. И се оказва, че този въпрос ни занимава повече от всичко останало. А всъщност трябва да погледнем назад, за да разберем по-добре бъдещето. Т.е. трябва да направим известна равносметка, за да разберем откъде идва самия съюз. Става въпрос за съюз на лица, които споделят общи ценности. Съюза, в който казваме, че не държавите трябва да сближаваме, а трябва да сближим човешките същества. А в момента ние разделихме съда на три подструктури. Трябва да установим следователно, че това не е мечтание от нас сценарий. Знаем, че ни опрекват, например, че имаме седалище в Брюксел и седалище в е, Страсбург. Същото току-що решихме и за съда на Европейския съюз. Да, вярно е, че може да се критикува такава постановка, но нека да погледнем и положителните аспекти бихме установили в такъв случай, че все пак сме напреднали. Има предложение, което е в полза и на големите предприятия, и на малките предприятия. От това предложение имат полза всички и то предприятия, които са чакали 40 години. Така че нека да погледнем по-скоро положителните аспекти. Направили сме крачка напред и тук в парламента можем само да се гордеем, че за 4 месеца успяхме да съставим 3 доклада. Доклада, които се радват на широк консенсус. Сега, съветът реагира различно, вероятно има различни причини, може би заради кризата, може би заради известен идеологически дебат, който не се е състоял – и все пак, ние трябва да считаме, че това е една много добра отправна точка и е началото на нещо добро. Тук ще обсъждаме в комисията подробно въпроса за патентите, но сега няма нужда да се спираме за това. Това е въпрос на бъдещето. В съвета на министрите би следвало да се запази курса към една единна и многообразна Европа. Става въпрос за осъществяването нещо чрез убеждения, чрез заличаване на разликите, чрез пробуждане на доверието към нас. Днес не можем да си позволяваме междуинституционални конфликти. Трябва да гледаме напред, трябва да вървим по този път напред, трябва да се гордеем от мястото, което сме постигнали. Трябва да се гордеем от това, че е, сме се умяли да не се противопоставяме ни на други, че е, успяваме да създадем е, един европейски народ, създаден от различни европейски държави. Благодаря ви. Господин министр, заповядайте, имате думата. Благодаря, господин председател. Мисля, че съвсем естествено нашите дебати да се отнасят до въпросите за патентите и е, въпроса за е, съда на Европейския съюз. Искам да благодаря на всички изказали се депутати, господин Цивка, госпожа Лихтенбергер, госпожа Уинстром, всички, които се изказаха по този въпрос. При след това ще започна с отговор на казаното от господин Лехне. Да, действително, ние сме в затруднено положение, но имаме възможност да разполагаме с малко време през лятото, за да могат правните служби да разгледат тези сложни въпроси и да ни посочат пътя за едно по-конкретно решение. Не случайно казах в встъпителните си думи, че това не е обичайна практика – не е обичайно да се отклоняваме от установената процедура. Но в случая наистина става въпрос за дългогодишна работа, дългогодишни преговори и имаше много сериозни пропуски, много сериозни разминавания, така че за това може би си заслужава да склоним от обичайната процедура. За това искам да ви кажа, че съвета и председателството ще работят заедно с вас, именно в тази посока, защото е много важно за Европа, много е важно за всички нас. Бих искал да кажа, в потвърждение на казаното на госпожа Винстром, че усилията, които ние полагаме като председателство, а именно да запазим многообразието в една единна Европа, за нас е, е, е нещо важно и много е, характеристично, защото ние сме малка страна в Европа и бихме се чувствали именно по-добре с повече Европа. А повече Европа се постига с повече компромиси, именно по най-щекотливите въпроси, именно там, където пречките изглеждат непреодолими. Всички разбираме добре необходимостта да, да стартираме с този един патент и да работим с този един съд. И за това всички ще проявим добра воля. Искам да благодаря още веднъж на парламента за това, че отложи гласуването на пленарно заседание. Това именно ще ни е, позволи да намерим време за доброто решение, както и каза господин Лехне. Сега, по отношение на другите подигнати въпроси, в частност тези на господин Карим Въпросът за оценката на въздействието. Мисля, че това е въпрос приоритетен за кипърското председателството. Искаме да се засили финансовия одит, оповестяването на финансовите резултати за повече прозрачност. Нашата цел е двете предложения в този пакет да продължат да съществуват в пакет и ще засилим тясното сътрудничество между съвета и работните му групи и е, вашата комисия и парламента, за да се постигне добър резултат. Всички документи, които са изработени по този въпрос от Европейския парламент, ще бъдат взети предвид в рамките на разглеждането на предложенията. Сега във връзка с проверките и надзора, трудно е да постигнем съгласие по тези текстове преди края на председателството и регламентът и директивата трябва да сработят успоредно. Това е от съществено значение за европейските предприятия и за това ние ще се опитаме да отбележим напредък и по двете досиета. Ето така мога да отговоря на вашите въпроси. Господин председател, оставам на ваше разположение, ако има и други въпроси. Благодаря ви. Има ли други въпроси? Не. В такъв случай ви благодаря сърдечно, господин министр. Желая успех на вас и на вашето председателство. Ние ще направим всичко възможно, за да може това кипаско полугодие да бъде плодотворно. Предвидили сме гласуване в 11 часа. Не бихме могли да направим каквото и да било преди това, затова прекъсвам заседанието до 11 часа точно. И не забравяйте картите си за гласуване. Ако нямате карта, разполагате с 5 до 10 минути, за да отидете да си я вземете.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 sehr verehrten Damen und Herren, wir haben jetzt 11 Uhr. Das heißt, die Abstimmungszeit kann jetzt beginnen. И така вече може да започнем с гласуването. Първото гласуване е по доклад на господин Карим. Искате ли да коментирате? Искате ли да направите някакви бележки? Или първо, или вече може да започнем да гласуваме. Секретарията ми казва, че има консенсус, така че можем да гласуваме анблок по целия пакет. Имате ли възражение? Не виждам. Така че едно гласуване по целия текст като пакет, включително с измененията. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се с две, а, двама души въздържали се. Следващата точка е на колегата Месарош. Секретарията ми казва, че тук няма консенсус, така че ще процедираме по обичайния начин. Няма да броя въздържалите се освен ако не искате да коментирате, ще гласуваме за против изменение 1, докладчика за, за против въздържали се, приема се, изменение 2 за, против въздържали се, приема се, компромис 1 за, против приема се, изменение 4 за, против Приема се. Изменение 5 за. Против. Приема се. Компромис 2 за. Против. Приема се. Изменение 7. Кой е за? Против. Приема се. 8 за. Против. Приема се. Компромис 3 за. Против. Приема се. Изменение 10 за. Против. Приема се. 11 за. Против. Приема се. 12 за. Против. Приема се. Компромис 4 за. Против. Приема се. Компромис 5 за. Против. Приема се. Компромис 6 за. Против. Двама против. Приема се с мнозинство. 16 за. Против. Приема се 17 за. Против. Приема се. Компромис 7 за. Против. Приема се. Изменение са 19 за. Против. Приема се 20 за против, приеме се. 21 за, против, приема се. 22 за, против, приема се. 24 за, против, приема се. 25 за, против, отхвърля се. 26 за, против, Отхвърля се 29 за. Против. Отхвърля се 30 за. Против. Отхвърля се 34 за. Против. Приема се 35 за. Против. Отхвърля се 36 за. Против. Отхвърля се 39 за, против, отхвърля се. Цялото становище, кой е за, против, въздържали се, двама въздържали се, приема се с мнозинство. Така преминаваме към втория доклад на колегата Месарош. Компромисно изменение едно. кое е за? Против. Въздържали се. Приема се. 14 за. Против. Мнозинството беше против. Гласуваме по 14. Добре, изменение 2 за, против, приема се 15 за, против, приема се 16 за, против, приема се. Компромис 2 за, против, приема се. 18 за, против, отхвърля се. 19 за, против, Приема се 5 за. Против. Приема се 20 за. Против. Приема се 21 за. Против. Приема се 22 за. Против. Отхвърля се компромис 3 за. Против. Са 1 против. 24 за. Против. Отхвърля се 5 за. Против. Приема се 7 за. Против. Приема се 8 за. Против. Приема се 9 за. Против. Приема се компромис 4 за. Против. Приема се. 11 за, против, приема се 20, 12, извинете, за, против, приема се и цялото становище, кой е за, против, въздържали се, приема се единодушно. Поздравление за докладчика. Сега преминаваме за да, е, цвевка. Е, може да гласуваме направо. 5 е а, е, изтеглено. Кой е за? Против. Нека да гласуваме за по 21. Против. Приема се 6 за. Против. Приема се 22 за. Против. Приема се 7 за. Против. Приема се 8 за против, приема се. 9 за, против, приема се. Компромис 1 за, 1 за, против, приема се. 11 за, против, приема се. 12 за, против, приема се. 24 за, против, Приема се компромисно изменение 2. Кой е за? Против. Приема се компромис 3. За. Против. Приема се 15 за. Против. Приема се 16 за. Против. Приема се 18 за. Против. Отхвърля се 17 за против, приема се. Едно за, против, по едно гласуваме за, против, приема се. всъщност не трябваше да гласуваме по едно, напълно сте прави, така че не се едно, че не сме гласували. 19 за, против, приема се 2 за, против, приема се 3 за, против, приема се 4 за, против, Приема се цялото становище за, против, въздържали се. Приема се единодушно поздравление на докладчика. И сега преминаваме към петициите за осиротелите произведения. Искате ли, госпожо Герингер, да кажете нещо? Благодаря, господин председател. Искам да актуализирам данните за преговорите с съвета по време на датското тогава председателство във връзка с позволени начини за ползване на сиротели произведения. Както знаете, вероятно приключихме преговорите с съвета на 6 юни. Беше прият компромис на заседанието на Корепер на 14 юни. По-късно Европейската комисия реши да попълни досието. В края на юни получихме целият документ, така че имаме един добър документ. Мисля, че компромиса, който успяхме да постигнем е много добър и отново искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за добри и конструктивен подход. Наистина това ни помогна да а, постигнем много добър а, смислен, структуриран текст, което много ме радва. И днес е последния ни дебат по темата. Ще се гласува на пленарното заседание в, през септември. Искам да ви помоля да приемете този текст, който според мен е много добър и полезен документ за което имам доказателство, защото библиотеките и архивите, с които се свързах, са много удовлетворени. Благодаря ви за подкрепата. Благодаря госпожа Лихтенберг. Трябва да приема, че съм малко разочарована от постигнатия резултат, защото това, което ние очаквахме, няма да а, подобри достъпа а, и при някои национални условия достъпът ще бъде много труден. Като започнем с, с реформата в тази сфера на европейско равнище, се стига до решение, че всички в държавите членки могат да правят каквото си искат. Всъщност нямаме европейски правила. Значи преговорите бяха много трудни. Аз знам, че докладчик направи много големи усилия за постигането на парламентарната позиция. Но трябва да кажа, че ако съвета продължава да действа така, няма да постигнем своите цели, например хармонизирането на приемането. Така че аз всъщност ще бъда много разочарована от начина по който съвета подхожда по тези въпроси. Аз мисля, че би трябвало да се придържаме към това, което искахме да постигнем. Мисля, че трябва да приемем, че този текст не постига целта. Не трябва да гласуваме по този въпрос, трябва да бъдем информирани, така че бяхме информирани според правило 70 след това Преминаваме към пленарното заседание и първо четене. Госпожа Герингер, да, аз разбирам известно а, а, неудовлетворение, изразено от зелените. Това беше един труден законодателен акт, но всъщност той улеснява нещата и дава възможност да се използват осиротели произведения, които до този момент не можеха да бъдат а, използвани. Стъпката беше трудна, но тя е първа стъпка. Нови новите преговори ще бъдат по-лесни. Аз съм оптимистка и аз мисля, че днес трябва да кажем да на този документ и да видим как нещата ще ам, потръгнат на практика. А, Белингуер, колегата Белингер и аз бих желал да се изкаже и да изразя своето становище по въпроса защото Лидия успя да постигне нещо, което смятахме, че няма да може да постигнем. Е, и да, имаме резултат днес, който ще бъде внесен в пленарното заседание. Ние ще гласуваме на първо четене и ако съвета не си промени становището отново, за съжаление това често се случва, ще имаме европейска директива, за осиротелите произведения. Това е нещо ново и трябва да го отчитаме. В Европа не може просто да се правят едни големи крачки напред. Е, има крачки, които изглеждат е, неудовлетворителни, но все пак те придвижват нещата напред поне не във всички държави, но не във всички държави, може би, но и в най-напредничевите държави дигитализирани осиротели произведения могат да бъдат използвани. Не разбрах напълно това, което каза Ева, но не би трябвало да се спираме Искам да поздравя Лидия за извършеното от нея и да поздравя всички други, които допринесоха за този успех. Благодаря. Госпожа Тайни има думата. Да, и аз бих желала да поздравя твърдя от страна на либералите, че ние а, смятахме, че а, преговорите бяха много трудни, много продължителни. Започнахме с нещо дребно. Водихме толкова много преговори, толкова много триалози а, и в крайна сметка стигнахме до а, до а, някакъв а, напредък, така че всички библиотеки да имат възможност да получат помощ от частния сектор и да се занимаят с цифровизацията. Нещата бяха малко сложни. Ние изготвихме програма нещата се поосложниха малко с, с филмите, но за сиротелите произведения стигнахме до съгласие, че те ще бъдат цифровизирани и а, мисля, че се а, постигна нещо добро. От името на НМП искам също така да изразя подкрепата си на госпожа Герингер, която наистина направи всичко, което е по силите и за да постигне резултат. Това е резултат на консенсус. консенсус. Разбира се, това не винаги е удовлетворително, но все пак е направена стъпка и, ние, и аз смятам, че трябва да я подкрепим. Благодаря. Господин Енгстрем, накрая бих желал да изразя разочарованието си от тази директива. А, аз работя в много тясно сътрудничество с, с библиотеките, които смятат, че тази директива е безполезна или почти безполезна. Аз мисля, че това е една пропусната възможност и наистина е много тъжно, няма да подпомогне по този начин, с тази формулировка, европейското културно наследство да стане достъпно. Аз мисля, че преди второто четене трябва да има истинска дискусия, защото на този етап текста наистина не е полезен. Добре, благодаря. Разгледахме този въпрос, така че член 17 ще бъде разгледан в пленарното заседание и мисля, че може да оставим, да, да приключим с точка 21 и да преминем към писмото от комисията по петициите. Ако нямате възражение, всъщност господин Сперони иска думата. Аз нямам възражения, но не можах да намеря нищо в документите по тази точка, така че не мога да изразя становище. В файла нямаше 22, така че аз. А, аз мисля, че това е писмото, което трябваше да бъде раздадено, а, но мисля, че текстът на писмото беше разпред, разпратен по имейл. Добре, господин Сперони, ще ви го изпратим отново, за да може да разгледаме въпроса след обед, ако искате. Аз го намерих. Понякога е трудно да се намери а, а, текста. Намери го, а, няма, няма възражение, отеглям възражението си. Добре, може да го приемем в тази форма. Когато говорим за правните основания, ще започнем с създаването на програма за Митнически съюз на Европейския съюз. Имате думата. Тук се говори за нова програма за действието на митническите и данъчните власти за облагане в Европейския съюз. Има два законодателни акта в парламента и съвет. Имаше желание да се разгледа текста. Председателския съвет реши да има две, два доклада. Съвета се съгласи. Комисията също така иска два подхода и две предложения. Имко ще разгледа правните основания за разпространението на предложението и предишното предложение по двете теми се основава на едно от двойно правно основание, т.е. член 33 и 114. Е, Член 33 се занимава, урежда мерките за митническото сътрудничество, а 114 урежда административните и правните разпоредби за функционирането на единния пазар. И това предложение е, всъщност е, има две цели в член 33 и 114 се съдържат правните основания предвид новите текстове и сегашната ситуация. На този етап не можем да оценяваме този текст, но може да кажем, че член 33 и 114 са, а, се отнасят за митническата и данъчната част на този етап, може да кажем, че тези два члена са уместните правни основания. Но предвид съобщението за предишното предложение, ще трябва текста да бъде разгледан отново. Аз предлагам нашата комисия на този етап да се разгледа тези предложения още веднъж. Е, мисля, че трябва да отложим тази точка. И тогава вече можем да преминем втората точка. Е, Фонда за развитието на селските райони. Това предложение се основава на член 42 и 43 на договора. Комисията по селско стопанство иска нашето становище, за да може текстът да стане по-точен, по-специално член 42 и член 43 алинея 2. Уместността на правното основание не е нещо нещо, по което Агри имат а, а, някакво възражение. 43 алинея 2 дава правното основание за селско-стопанската политика, както установяваме често. И всъщност член 42 се разглежда в предложението на комисията, така че бих препоръчал член 42 и член 43 алинея 2 да а, бъдат разглеждани като правно основание. Има ли възражение? Добре. Можем да кажем, че приключихме и с тази точка. И сега отново да погледна дневния ред. Сега преминаваме към точка 38. Всъщност не ние я отложихме. 25 на госпожа Лихтенберг Първоначално това беше отложено. Имаме становището на правната служба и става дума за изключения за най-удалечените региони. Има правно становище, което е много интересно, така че бихме могли да гласуваме следващия път, но мисля, че би било интересно да се чуе правното становище по този въпрос, защото а, Лидия казва, че това е сложна тема, но би било добре да чуем правното становище, ако вие прецените. Въпросът ми е дали правната служба може да направи това днес или да го отложим за септември. Може би ще бъде възможно да оставим дискусията изцяло за септември, защото доколкото ние разбрахме, така трябва да се направи. Добре, така ще направим, казва председателя. Ако не сте готови, готови, госпожо Лихтенберг, аз предлагам да се отложи тази точка за септември. А ако не мога да го направя, добре. Тогава преминаваме към точка 25, преработка. Тук няма нищо. Всичко ако е дадено в писмена форма. И какво правим сега, казва председателя. Няма проблеми, ако нямате възражения, можем да решим, че сме приключили по тази точка. И така, Мисля, че ние отложихме а, обществени, точката за обществените поръчки. Госпо, доклада на господин Балтазар също е отложен. Съвета все още няма представител тук и господин Панера също го няма. Нямаме ръководителя на правната служба. Трябва да изчакаме. Има ли нещо а, друго, което трябва да правим? Ами тогава кратка почивка, 15 минути, докато всъщност трябва да гласуваме всъщност и за а, снемането на имунитета не, казва председателя, а, трябва това да се а, направи при закрити врата. Имаме също така изслушването на госпожа Кори Ланген. Мисля, че това не може да бъде направено а, няма нещо в дневния ред, което да можем да разгледаме. Може би бихме могли да разгледаме точка 35, но не знам дали докладчиците в Сянка са тук. Госпожа, това е доклада на госпожа Лихтенбергер, защото това няма да отнеме много време. Съгласна ли сте, госпожо Лихтенбергер? Е това е една точка, която бързо можем да е, уредим и да решим доста бързо, даже и 36. Добре. Тогава намерихме точка от дневния ред, която може да разгледаме. Нека да направим точно това. Госпожа Лихтенбергер има думата. Малко импровизираме, но така можем да процедираме. Има толкова много становища. Малко е трудно на изуст да знаем всички точки от дневния ред, но този регламент, тази разпоредба, разбира се, това е едно становище, което предоставяме за по-нататъчно разглеждане. В тази област имаме нужда да се фокусираме първо върху това какви е, правни основания играят роля в сектора, какво трябва да се вземе предвид. И един от решаващите въпроси за отговорността, когато станат е, злополуки, които е, се отразяват върху дейността. Моят основен подход да търсим възможно най-голяма прецизност. Първо се опитваме да гарантираме включването на изменение. Второ, то е много важно да гарантираме, че когато има договор, трябва да се предвиди способността да се обещати а, другата страна в случай на злополука. Защото ние сме свидетели а, колко рискова е понякога тази дейност. Често се случват договорите да са такива, че не гарантират за, за страховка за злополуки или покриване на щети, причинени от тях. Второто важно нещо е, че в целия този сектор трябва да търсим най-добрата възможна технология, на която да разчитаме и по-скоро техника, каза се коригира ораторката, за да гарантираме, че това, което е на платформите на повечето държави, спазва принципа на най-добрата налична техника, най-последните достижения на техниката на тази област. Това трябва да бъде вмъкна, да, бъде, да фигурира в е, условията на договора. защото сме свидетели в миналото на злополуки, които, при които възникват проблеми. А, също и финансовата надежност и способността или капацитета на, на предприятието е нещо. Това са страни, в които аз са залегнали в моето предложение. А също това, че в Европейския съюз трябва да изтъкнем факта, че такава дейност се провежда в, в чувствителни морски зони. Трябва да се обърне внимание на закрилата не само на морската среда, но и на крайбрежието, на околната среда в крайбрежието. Това защото добивът на газ може да има унищожителни последици не само за рибарството, но и за туризма. Аз споменах тук, споменавам тук също всички а, конкретни области на защита в морска, морския сектор. Има съответна директива, директивата за местообиталищата на птиците също – Тоест имаме налично законодателство в областта на околната среда, което трябва да взето, бъде взето предвид. А да не бъдем в ситуация, при която е трудно да се определи кой ще плати за евентуални щети. Това по същество е, което исках да кажа за момента. И искам да изтъкна, че са залегнали цели за защита, за закрила, економически и екологични аспекти, на които държа и които съм подчертал още от самото а, начало, в случай, че се получи, че се случи природно бедствие. А ние сме били свидетели на такива бедствия, при които има и а, големи щети. А, са засегнати крайбрежията на държави и членки и те след това се ангажират в дълги години на съдебни действия за своя защита. Тоест тук трябва да обърнем внимание на превентивността, превентивния характер, а не само да огледаме, да огледаме екологичните аспекти, но и финансовите. Благодаря много. Някой желая ли да се изкаже? Пита председателя. Срока за изменение според предложението на секретарят е 19 е юли. Ако няма възражение, приключваме. И тъй като и имам вече изказване на наш колега в тази по тази тема. Сега не е нужно предварително много да се говори. Ние сме под председателството на Кипър и проведахме дискусия. Сега няма да започвам дискусия, нито пък ще излагаме ноу-хауто, което е залегнало. Това са въпроси, които те първа ще видим как ще се развият. И така. Първо, самата тема. Stellungnahme des, unseres Rechtsdienstes zugeleitet, sodass man darauf auch schon zurück... Имаме вече първо становище от правната служба. Вие го знаете. И в заключението става ясно в 22 алинея С ясно е казано, че заличаването на три члена противоречи на, закон, на законната база на Европейския съюз, а това е всъщност много важна законова база и ако го направим, ще останем без нея. А ако остане, ще имаме патенти с хармонизирана закрила. А ако члена, който а, разписва това, го няма, става ясно какви ще са последиците. Мисля, че сме го обсъждали по-рано. Имахме преговори с съвета. Решението на държавните глави и правителствата все още не е фактическо. Това тук става дума за нещо като търговия с идеи. А що се отнася до новите назначения в съда, имаме три номинации и те се обсъждат вече месеци. И така, фактът, че на местно ниво няма нови държави, освен тези 8, които са заявили желание да имат е, член или да имат място в е, съда. Тук пак се получава един е, сблъсък с член 15 и това, тези, които искат места, а казва, че ако съвета нежелание ще направим всичко възможно, за да го приложим по законодателен път. В преговорите това го говорихме неведнъж. веднъж и не сме чули окончателно становище доколко е смислено, доколко не. Е. се и към правната служба. И писмо от комисията от нашата колега Велстръм. Аз казах по време на преговорите, нека огледаме всичко, което е сложено на дневен ред. Всичко, което също сме получили в формата на предложение за изменение. И да видим как да продължим, прилагайки европейското законодателство. От правната служба и съвета изказаха съгласие И ако си спомняте, дискусиите, които имахме в преговорите, при тях нямаше противоречие между съвета и парламент. И както вече казах, тук не става дума за решение базирано на факти, а надлъгване между страните. За това трябва да продължим, докато не финализираме не можем да се отеглим. Трябва да имаме фактическата база за едно решение. И всички онези, които от, застават от гледната точка на европейско законодателство и казват че не е съвместимо. Реди безброй са причините, които всеки разумен човек може да посочи. И за това трябва да имаме регулаторно съдържание. И ако това съдържание бъде извадено, какво ще регламентираме тогава? Иначе няма да можем да разчитаме на ефективност. Тоест да огледаме фактическата страна, а не просто а, да го гледаме на него като на някакво надлъгване. Да, изрично го заявявам това. И мисля, че Ясно сме го заявили. Това е, би бил интересен такъв един подход, тъй като ние, си, ние сме осведомени за оценката от 2010 година на, съвет, на съда извинете, на европейските общности, а пък съвета поиска становище относно правната система във връзка с предложението на комисията, дали това е съвместимо с европейското право и се да отговори, че по много пунктове не е съвместимо. Това беше предварителното решение на съда и като че ли не се очертаваше друго практическо решение. Ако имам, вземем предвид различните правни системи и така се постъпва. А ако погледнем отново регламента и се, ще се опитаме да направим да видим логиката на Европейския съд и ще се получи ситуация на незабавно обжалване. Това не може да не стане. И ако е, заинтересованите страни го направят, е, страхувам се, че няма да се спази европейското законодателство. Дали съвета, дали съда Защото задачата на Европейския парламент не е да помага да се нарушава законите на Европейския съюз, а да ги закриля. Е, в край на краищата това е също работа на Съда на Европейските общности, но и ние трябва да помагаме в тази насок. И да не позволим, и ако не, позволи, ако не помогнем на Съда да за, щитава спазването на европейското право, ние не се отдалечаваме от една забележителна политическа линия. Аз имам въпрос. Като го разглеждах, се спрях на номер 9 и си дадах изцяло сметка, че текстът е валиден, когато а, се решава от правилния орган. За нас това е пленарната зала. И съвета в каквато и да била форма. Но ние имаме споразумение, договореност, Ние сме гласували по това на 2 декември бе се получи писмо от Корепер от името на съвета до Комисията по правни въпроси, което се казваше ако Европейският парламент реши по анекса дума по дума, тогава съвета се ангажира също да решава така, дословно по същия текста и възниква въпросът този документ, който получихме през последните няколко седмици, струва ли въобще нещо? Аз разбирам от правна гледна точка кое е важно, но нещата отиват отвъд. И тогава можем да спрем всички триалози, защото те ще са безпредметни. И още нещо. Като докладчик, може би съм по-чувствителен от другите към това, но след като получихме уверенията на Корепер, и то не само Корепер, Корепер говореше от името на съвета. И точно това казва в писмото. С това уверение ние вярвахме и гласувахме тогава – дословно по това, което бе договорено. Аз имах мои, своите предложения като докладчик. Колегите направиха предложения, които според мен трябваше да са, бъдат подкрепени. Но аз казах, че имаме препоръки и като докладчик обаче казах, че не можем да гласуваме по това, тъй като ще се отрази на компромиса. Защото ние взехме в комисията комисия, коя, а, да, взехме извинете, решения, които почиваха на погрешна основа. И ако се реши да се заличат тези три точки – а тук не става дума само за едни три точки, а за целия компромис, тогава можем да кажем, е, добре, всичко, с което сме се съгласили, ще го включим без тези три точки и така ще преговаряме. Това според вас за, на преговори ли са? И в случай, че имаме съмнение, трябва да се върнем на фазата на проекто доклада с измененията, предложени от нашите колеги. Ето така трябва да поступим. Трябва да кажа на този етап, До сега успяхме да установим само няколко контакта и, мал... и, пот... и дискусии Добре, е, че ще можем да дискутираме това с кипърското председателство. Това беше в дневния ред на Корепер миналият вторник и те искат да го включат дискусията в Никозия, защото Кипър бе каза, че тази дискусия е била суспендирана. После говорих, стана дума за процедурата и кипърското председателство, там ми казаха, по-точно попитаха, какъв е смисъл от уверенията от страна на съвета. Но аз им повярвах, когато те като председателство казаха, не искаме решение. Ако съвета така постъпи, Нашето взаимно доверие ще бъде първата жертва. И така, както аз виждам ситуацията, както и други, както нашия председател, през последните дни получих голям брой писма, но нищо не се е променило. Някои хора имат усещането, и то е фалшиво, че съвета на общностите е некомпетентен. И дава това като причина за изваждане на тези три точки. Но европейското право ни каза, че това няма да проработи. Ние приемаме един регламент, който ще бъде правно невалиден. И като резултат на този етап – аз препоръчвам и призовавам нашата комисия да не вземаме политическо решение – Само на, като имаме твърда правна позиция, становище, тогава можем да вземем и правилно политическо решение. ако дадем възможност на правната служба да продължи работа, аз съм им благодарен за това, и след вакансията да излязат с пълно становище, нека тогава решим как да процедираме. Председателя. Благодаря. Благодаря, господин докладчик, че ни напомнихте нашата позиция преди предишната лятна вакансия, след един доста дълъг срок на преговори. Споменахте тук всички разминаващи се позиции и позициите на правните служби, така иначе всички правни служби са ни казали, че нямаме друг начин. Четирима колеги са поискали думата. Искаме също така да чуем и председателството на съвета и правната служба. И така, започваме с четиримата колеги и след това ще помоля господин Пенера да ни представи становището си. Вероятно ще можем да говорим директно по въпросите на колегите и след това ще помоля и Кипърското председателство да ни даде мнението си. Госпожа Викстром от начало. Разбирам напълно раздразнението на колегите. И в частност и вашето разражение, господин Рапка, е в качеството ви на докладчик, защото е, разбираме какво е споразумението, което е постигнато. Разбираме каква е договореността при закрити врата между столиците и е, това съгласие е постигнато в ущърп на интересите на европейските граждани. Това е срамота. Досието е много сложно, Знаем много добре как бе управлявано то до сега. Става въпрос за един огромен пакет с международно споразумение. Пакет, който е свързан с процедурата за съвместно вземане на решение. И всичко това е в рамката на засиленото сътрудничество. И в рамките на първо четене за тристранната среща – сега, нещата са сложни по две причини. Това е предложение, което беше успорвано с десетилетия а е изключително важно решение за европейската конкурентоспособност. Когато миналия декември месец сключихме споразумение с съвета за защита чрез единен европейски патент, аз изпитах известно удовлетворение, защото наистина си мислих, че сме постигнали съгласие. Въпреки, че наистина имаше моменти, които не бяха съвсем задоволителни. В крайна сметка съвета не възприе някой от постигнатите споразумение и въпреки това лично аз и изобщо Европейския парламент продължи да поддържа принципа за закрила чрез единен европейски патент. И въпреки това, членове 6, 7 и 8 са заличени сега от съвета – а това положение можеше да се окаже съвсем различно, защото нито един депутат, е, самата аз също, не можем да бъдем удовлетворени от подобно решение в съвета. И това става независимо от това, което ние си е, мислихме, че сме постигнали в рамките на споразумението. Така че сега трябва да се види наистина на първо четене какво е съдържанието на споразумението между съвета и нашето. Става въпрос за споразумение – Иначе какво може да остане от съдържанието на, на, на едно съгласие? Бихме могли да подкрепим споразумение, включително и с регламента, само с членове 6, 7 и 8, въпреки че ние не бяхме напълно удовлетворени в нашата комисия, го бяхме споделили. Но въпреки това бяхме готови да подкрепим европейския патент. И така, струва ми се, че днес не трябва да се връщаме към въпроса за предимствата или е, недостатъците от заличаването на тези разпоредби. Във всички случаи ще ни трябва задълбочен дебат, така че това, което е много важно в момента, е да се работи гъвкаво, да се работи творчески, за да можем да намерим някакво решение. И то възможно най-бързо. Да се работи наистина в сериозно темпо. Сега председателството трябва да намери някакво решение. Разбирам, че съществува сериозно раздразнение спрямо и въпреки това призовавам всички колеги от нашата комисия за следното. Нека нашата фрустрация да няма последици върху гражданите и доверието им в Европейския съюз. Не можем да си позволим да не постигнем успех. Много ще е трудно и въпреки това си мисля, че ще се умеем. Ще успеем да приключим по този въпрос, просто защото гражданите го заслужават. Господин Рабкай го каза също. Нека да използваме лятната почивка, за да обмислим отново нещата и през септември да се върнем с много повече сили и може би с малко по-творческо виждане, за да уредим този въпрос веднъж за винаги. Благодаря. Благодаря ви. Господин Дескарандис. Благодаря ви, господин председател, Дами и господа Мисля, че испанската позиция в ФНП е добре позната на всички. Това е споделено мнение от испанските членове на социалистическата група също. Ние сме против това споразумение. Ние не сме против, защото се създава единен патент а сме против всички тези непоследователни моменти, които сега възникват заради процедурата на засиленото сътрудничество и заради съда. Разбираме какво е намерението да се заличат някои езици, в това число испански, по този начин да се оставят на страна милиони граждани. Наистина ще избегна всякакъв цинизъм и ще се опитам да се придържам до последователни становища. Съветът се е произнесъл единодушно за заличаването на 6, 7 и 8 член. А това предизвиква известни въпроси, така както и правната служба на парламента го каза Всъщност с това заличаване самото предложение се изпразва от съдържание. Виждаме какво е състоянието на европейското законодателство в случая и виждаме проблемите с правното основание. Използваното правно основание е против развитието на вътрешния пазар и точно това бяха и нашите доводи – Следователно, целият този дебат за седалището се оказа много по-важен, отколкото останалото съдържание. А виждате, че този дебат не удовлетвори никого. И всъщност не защити ничи интерес. В крайна сметка, не по този начин можем да спечелим доверие към дебата по същество. би следвало да направим някакви заключения вследствие на случката и по този начин председателството да излезе от безисходицата. Благодаря. Искам да кажа добре дошъл на представителя на Генералната дирекция. Сега давам думата на господин Масип. Господин председателю, искам тук да се присъединя към изказванията на господин Луис де Грандес от е, НП. Благодаря ви за това кратко и точно становище. Сега давам думата на Генералната дирекция. Благодаря, господин председател. Мисля, че първо трябва да се зададе въпроса, свързан с приоритетите – Първото, което мога да кажа е, че става въпрос за политически прецедент. Изключително тежък политически прецедент. Съветът няма право да се намесва в законодателния процес на парламента и на съвета. Под полско председателство бяхме постигнали известно споразумение. Парламентът тогава прояви чувство за реализъм и то много сериозно, защото наистина се предложиха компромиси, които бяха приети, компромиси от различни държави членки и в случая това, което стана през последните, думи, последните дни, наистина не е с никакво правно основание. То просто не може да бъде зачетено. Трябва да се намери решение. Трябва да се спази правото на Европейския съюз и второ, ни трябва прозрачна и ясна процедура и в парламента, и в съвета на министрите. В заключение, ние винаги сме проявявали прагматизъм и така трябва да действаме, за да постигнем резултат. В крайна сметка, точно за това 30 години очакваме решението. А света на предприятията и на индустрията продължава да иска единен патент – егоизмът на държавите членки до сега възпрепятстваха това. Както разбира се и различни затруднения по пътя на този патент. В крайна сметка намерихме пресечната точка и ми се струва, че ще трябва да постигнем сега съгласие. Съгласието по тези именно три разпоредби, за които става дума. Това е от съществено значение. Честно казано, не мисля, че трябва тук да водим някаква езикова битка. Разбирам напълно позицията на испанските колеги, разбирам какво искат и моите е, италиански е, съотечественици, но само 2% се регистрират на немски, т.е. 1% на немски, 2% на френски. Това означава, че в корпоративния свят е станало ясно, че в Европа се работи само на един език. И мисля, че тук наистина не трябва да водим повече битка. Иска ми се парламентът да продължи да защитава този проект, който е от основно значение за новаторството за цялата система, която ние желаем. И се надявам, че чрез конкретни решения наистина ще постигнем успех. Благодаря. Госпожа Лихтенбергер. Мога само да се присъединя към анализът, направен от нашия колега господин Рабкай – можем да установим в случая, че регламентът просто е изпразнен от съдържание. А това е против всички наши стремежи и наши първоначални цели. А именно, искахме да постигнем общ знаменател в Европа по този въпрос. Сега няма да повтарям всички доводи. Съветът ни предостави много информация и ни съобщи какво е значението на процеса. Да, говорим за търгашество и именно това пазарене изпразни процеса от съдържание. Трябва да помислим как бихме могли отново да стартираме машината дали а, не трябва да започнем всичко от начало, от нулата, защото, както ви казах, сега вече няма съдържание в а, този регламент. И всичко това поражда обаче изключително силна правна несигурност. Но аз ви го казах, той е против нашите правоначални цели. Какво ми се иска на мен? Иска ми се да постигнем наистина един единен европейски патент. И тук сте прави, като казвате, че езиковия момент вече не е определящ решаващото в случая е следното. Дали някой, който иска да регистрира патент, може наистина да получи правна сигурност. Можем ли да му предоставим достатъчна правна сигурност, която да отговаря на неговите въжделения? Иска ми се съответно да чуя и представителите на съвета. Те какво ще му кажат на лицето, което иска да регистрира патент, може ли той да се радва на правна сигурност или тя ще е само частична? А ако не успеем да се обединим около този проблем, мисля, че наистина ще трябва да тръгнем от начало, от нулата, така както предлага господин Ръбкай. Това означава, че ще трябва да обмислим изцяло нещата наново да видим кои са централните моменти, по кои моменти ще можем да постигнем съгласие. И тогава ще трябва да се реши ясно кой е заинтересован точно от успеха и кой ги блокира. Кой желае да се постигне съгласие и напредък и кой блокира това. Защото никак не обичам да ме взимат за идиот. Аз не мога да се съгласявам с неща, които след това се деформират и в крайна сметка е, да е, се оказва, че аз съм се съгласила контрапродуктивно. Затова мисля, че нещата трябва да се изяснят напълно. И всъщност какво ни остава? Остава ни въпроса само за а, е, трите седалища. В случая с трите седалища казахме, че трябва да се съкрати броя а сега се оказваме с три държави членки. А какво ще се случи, ако дойде друга държава членка и ни каже, трябва ми е, бройка? Защо тогава ние трябва да определяме бройките ми? Нека тези бройки още от начало бъдат определени на 27. Имам чувство, че тук има политическа заплаха. Просто самата Европейска конвенция за патента сякаш се е, е, изпразва какво ще стане, ако всяко едно седалище се специализира и, и, и започне да решава каквото си иска отделно? Какви противоречия ще възникнат и ние какво ще правим изправени пред тези противоречия? Вярно е, сигурно, че трябва да се намерят е, нови е, възможни реализации за адвокатите, специализирани в патентното право. Но това отговорно ли е? Струва ми се, че начина на действие на съветът е наистина безотговорен. Благодаря. Благодаря, госпожа Тейлър. Искам да се присъединя към това, което каза колегата Енгстрюм. Аз мисля, че ние трябва да се обединим около единен патент, защото това е много полезно и за големи и за малкия бизнес и също така е полезно и по отношение на щатите и нас. Аз се надявам, че през лятото с помощта на правните експерти ще можем да постигнем напредък, за да може патента да бъде правно а, обоснован. Благодаря, господин Карим има думата. Е, съвсем накратко, господин председател, искам да изразя нашата позиция. Първо по отношение на член 6 до 8. Аз лично нямам проблем с, с това тези разпоредби да бъдат изключени. Аз не смятам, че ситуацията на препращане към Съда на Европейските общности да бъде на базата на прецеденти на различни конституции констатации и забавянето който в тяхната работа определи процедурата, особено тогава, когато се опитваме да създадем една специализирана система. сега по някои от по-широк по-широките точки. Споделям загрижеността на колегите във връзка с броя на седалищата, също така езиковия проблеми. В крайна сметка, господин председателю, това си е Европа. Ние правим всичко, което правим винаги. Взимаме нещо разумно и го разваляме в зависимост от гледните точки на различните системи. Мисля, че може да кажем, ще има едно седалище в Франция, където ще се говори английски, едно в Париж, където се говори на английски, едно седалище в Англия, където ще се говори на френски и някъде на четвърто място, където да се говори на испански. Аз мисля, че повечето от решенията всъщност ще се вземат на местно разнище, а не в Централния съд, така че няма никакво значение къде се намира съда. Местните камери ще решават, местните съдебни инстанции ще решават а, патентните спорове, а, които ще бъдат а, представени при тях. хората няма да искат да пътуват до Париж. А, господин Панера, аз говорих вчера с британски експерти и те ми казаха, че член трети 3 е достатъчен за да отговорите на този въпрос. Господин Панера, Господин председател, няма да говоря отново по съдържанието на становището. Мисля, че то ви е раздадено и е съвсем ясно. Ние считаме, че заличаването на членове 6 до 8 засягат съществени елементи от предложението. Даже се питам всъщност съда изисква, за да се определи правното основание, трябва да има съдържание и цел. Така че аз се питам какво е съдържанието и целта. Тук наистина просто няма предмет. Вече няма предмет. Предмета беше отнет. Целта я няма. Дали член трети е достатъчен? Да, можем да бъдем минималисти, върха на краткостта е да си мълчим. Но аз не мисля, че е така, защото става въпрос за акт от 26 страници. Да спрем само до трети член. Не, според мен не става въпрос за това. Няма как. Винаги ще намерим някой да каже, че е достатъчен член 4 или член девети или член десети. Е, така на пръв поглед не мога да ви кажа, че е така. Във всеки случай това, което е сигурно, че ако се отегли член 6 до 8, всъщност се премахва целият правен контрол и всъщност е, засягаме самата единност на патента и, и, и последиците от патента. Сега, що се отнася до начина по който се е действало и точка 9 от нашето становище. Тук трябва да се каже, че подготвителната фаза тристранните срещи, изобщо методите на, на договаряне между съвета и парламента, за да може да се постигне приемане на първо четене, не са а, противоположни на договора. Но точно за това е много лошо, че мълчаливото съгласие или съгласието на съвета всъщност доведе съвсем добронамерено вашата комисия да приеме компромиса и да приеме процедурата с първото четене. И съответно сега е, трябва да се разбере какво ще правите с е, това споразумение, защото вашия доклад съществува. Каквото, колкото и да е неприятен факта, е, че съвета наистина в случая няма никаква законодателна власт, има предложение, но в крайна сметка няма намеса, за мен няма тук порочност в формата. Всичко това си е практика. Имало е споразумения, които са били писмени между съвета и парламента. И ако парламента остава на същата линия, наистина тези споразумения са е, минавали след това. Затова тази практика трябва да остане, но в случая просто всички процедури са деформирани е, и цялата процедура е, е наистина отклонена, но няма нищо обвързващо защото това е подготвителна фаза и според една много стара съдебна практика самата процедура не поставя под въпрос вашето решение. Така или иначе е ясно, че трябва да има първо четене, ясно е, че може да е, направи изменение. Ясно е също, че комисията може да оттегли във всеки един момент текста. Това се забравя доста често, ако се счита, че актът е бил прекалено изменен. Може да се оттегли чисто и просто текста на равнище четене в съвета, първо четене в съвета. Мога да продължа, но може би по-добре да ми зададете конкретни въпроси. Така или иначе, за нас всичко е казано в тези 4-5 страници становище. Продължаваме, разбира се, да обмисляме нещата заедно с колегите от е, правната служба и на съвета и на комисията, за да видим наистина какво можем да направим, за да излезем от е, тази безисходица. Благодаря. Благодаря. Комисията има думата. Благодаря, господин председател. Мога да бъда кратък след проведената дискусия току-що. Има няколко елементи в е, а, то, това досие, което за съжаление се случиха и най-важното е ам, късното стигане до окончателно решение. Трябва а, да се отчете необходимостта от постигане на окончателно решение, което е важно и за бизнеса, и за самите граждани. Винаги сме се нуждали от пълното сътрудничество на всички институции, за да може да се постигне първия общ патент през април 2014 година. Отчитаме това, което се случи в Европейския съвет миналата нощ. Отчитаме и казаното от правната служба и в документа и е, това, че заличаването на член 6 до 8 ще застраши член 118. Готови сме да помогнем на парламента и на съвета за работата по а, другите въпроси. На председателството на съвета мисля, че не иска думата. Не всъщност, по, господин посланник, имате думата. Позволете ми да започна, като кажа, че проследих много внимателно обсъждането и повдигнатите въпроси. А, ще бъдат надлежно представени пред съвет. Искам също така да кажа, че Кипърското председателство е напълно уверено в, убедено в необходимостта от един патент. Това е нещо, което сме обсъждали в продължение на много години ние е, продължаваме да имаме ангажимента да постигнем е, споразумение е, максимално бързо на първо четене. Много години се работи по този въпрос и не можем да изпуснем тази възможност. Опасяваме се, че ако се пропусне тази възможност, ще бъдат необходими още много години преди да се реши този проблем. Реалността, поне от гледна точка на съвета, е, че трябва да се постигне компромис по въпроса за седалището и Компромисът беше постигнат на последния Европейски съвет заедно с едно а, предложение, член 6 до 8 от регламента да бъдат заличени. Разбираме раздразнението и неловкостта, а, проистичаща от това решение. Ние сметнахме, че е необходимо а, да си дадем време всички ние и Европейския парламент и, парламент, и съвета отново да обмислим въпроса и да го обсъдим след лятната вакансия. Между но разбирам, че вие ще имате ново правно становище, което ще бъде обсъждано през септември. Съвета работи също така по този въпрос. Комисията също. И се надявам, че в началото на септември ще бъдем в състояние да седнем на една маса, с правните становища пред нас и на базата на тези правни становища да бъдем в състояние да, пред, да вземем необходимите политически решения, които ще ни помогнат да придвижим а, този проблем до намирането на успешно решение. Председателя, благодаря господин посланик. Двама души още са иска думата. Госпожа Викстрюм първо. Всъщност, аз нямах намерение да повдигам въпроса на тези три членове и след като се тъй като всички го правят, аз реших още веднъж да изразя моето становище. Проблема е за включването на членове 6, 7 и 8 в регламента е тогава, че те стават европейско право. При това а, дава възможност а, въпросите и делата да се прехвърлят в Съда на Европейските общности. Всички знаят, че това означава отлагане, допълнителни средства. А, Съда на Европейските общности няма да бъде компетентен по патентните въпроси. Патентният съд ще бъде. Въпросът е дали да се включи повече ам, материално-патентно право в този а, закон. А, получих стотици имейли а, от а, юристи, бизнес патентни съди, всички те искат тези текстове да бъдат залити лечени. Именно за това аз пледирах тези три члена да бъдат заличени по време на триалога и не успях. И в крайна сметка, когато обмислим нещата, би трябвало да решим кои сме ние, за да а, а, наложим своето мнение над мнението на специалисти, които искат тези три члена да бъдат заличени. Ние сме тук, за да представяме гражданите, но сме също така тук, за да слушаме, да се получаваме, да коригираме, ако е необходимо нещо. Не знам дали броя на имейлите е някакъв критерий. Госпожа Лихтенберг, малко съм объркана поради последното изказване, тъй като не виждам ролята си само като като изслушване и информиране, ние трябва да вземем и решения, които да бъдем готови да защитим и да поддържаме. Имам въпрос към комисията. Това беше много дипломатично изявление, което е прекрасно, обаче с дипломация само не може да се постигне напредък. Да, въпросът ми към вас е. Ако в съвета тези три члена останат извън текста, ако а, се придържаме към това, което сме решили, искам да знам дали комисията ще предложи нещо ново, защото не виждам как бихме могли да процедираме на тази база. От друга страна, ние сме в фаза първо четене. Господин Екстрем, искам да коментирам казаното от госпожа Викстрем. Нашата цел не е да законодателстваме, за да угодим на патентни съди и патентни адвокати. Идеята трябва да бъде, че патентната система на Европа трябва да бъде добра за иновациите. Аз се надявам, че всички ще постигнем съгласие. на става въпрос да се угоди на патентните юристи. Ние, зелените, винаги сме поддържали, че трябва да имаме един патент, който е уместно интегриран в е, съдебните и политически структури на Европа, защото имаме различни становища относно а, патентната система и кое е най-добра патентна система. Но това е едно политическо решение, което ние трябва да вземем. затова нашата позиция е, е, да, бихме приветствали единен патент, ако това е истински единен, единен патент, но връщайки се на предишната тема, е, че системата да, е, трябва да бъде добра за иновациите, не непременно за патентните юристи. Благодаря, госпожа Лихтенбергер имаше въпрос към комисията. Може би комисията може да отговори на въпроса. Да, благодаря. Аз мисля, че нашата цел продължава да бъде да помогнем на съвета и на парламента да намерят съгласие. В момента не искам да се впускам в хипотетични въпроси за статута на предложението на комисията. То е на масата, има законодателна процедура и ние се надяваме, че и вие и съвета може да постигнете споразумение и ние ще ви помогнем наистина да го постигнете. Благодаря, каза председателя и това беше дипломатичен отговор. Господин Рабка има думата. Аз бих желал, бих желал комисията да прояви малко повече убеденост в собственото си предложение. Ние не наблюдавахме това. Защо да не се защити собственото ви предложение? На второ място, това беше последната дума от генералния директор а, сега трябва да постигнем споразумение, но дами и господа, ние имаме споразумение при това от преди 9 месеца. И ако някой мисли, че трябва да се постига споразумение или е спал през последните 9 месеца, или просто се опитва да ни притисне във ъгъла. Имаме споразумение и сега съвета трябва да се върне а, към това споразумение и да не при, е, да не пренебрегва факта, че споразумение е постигнато. Аз изразих е, своята позиция. Искам да кажа обаче още няколко неща във връзка с казаното от мен повече от 10 години съвета пречи на европейския патент и те продължават да, преуре... да, да пречат. Ако няма патент, това е вина на съвета, а не на парламента. Съвета а, изчаква Искам нещата да бъдат казани много ясно. Зная, че се казва, че не правим концесии. Тук не ние сме виновни, съвет е виновен. Това трябва да стане съвсем ясно. И всякаква позиция, която ще дам сега, ясно показва, че вината за това да нямаме патент е на съвета. Искам да кажа нещо съвсем ясно на Сесилия. Аз го казах по време на дебата преди няколко месеца по въпроса за това, кои сме ние. Ние сме парламента. Ние сме единствените, които сме пряко избрани. Разбира се, има договори,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 а, юристи, които изготвят закон. И аз съм получил много имейли за заличаването на членове 6 до 8, но а, получих много имейли също така от хората, които ни предупреждават, че това не трябва да се направи. В, в член 18, а, 118 се урежда патента. Нашата цел, нашата задача като парламент е да вземем политическо решение. За това повтарям. Ако съветът наистина иска да заличи няколко члена, може би можем да намерим някои членове, които не са толкова важни и да ги заличим. Но а, смятаме обаче, че за заличаването на точно посочените членове парламента не трябва да се съгласи, защото това е нарушаване на европейския закон. Ако има някоя институция, която не играе по правилата, толкова по-зле за тях. Ние не трябва да бъдем обвинявани за това. Ние трябва да създаваме закон, който да е съвместим защитим. А, не чувам а, противни доводи, нека да обмислим всичко, но позволете ми да кажа, че Днес не трябва да започваме нови преговори в никакъв случай. На масата стои текст, който вече сме договаряли и прекрасно е да заличим всичко, но ние постигнахме резултат благодаря на докладчика, благодаря на всички. Председателя любезно благодаря и на преводачите. Закривам заседанието. След почивката ще бъде разглеждан този въпрос. В 3 часа ще има кратко заседание на координаторите. Закрито заседание.